<coughs> Скъпи колеги, е, откривам сутрешното заседание. Съвместно заседание на Комисията по развитие. Е, госпожа Жули, Комисията за външна политика. Аз замествам председателя Албертини на Комисията по външни работи и е, подкомисия на Комисията за външни работи, подкомисия за правата на човека. След като няма забележки по протокола, навлизаме е, в темата, която ни обединява днес, да изслушаме представенето на номинираните за присъждането на награда Сахаров от Европейския парламент. Напомням ви, е, че е, парламента е, присъжда тази награда ежегодно от 20 години насам, за да удостои личности или организации, които са участвали в защитата на правата на човека, на основните свободи, борбата срещу натиска и несправедливостта и които чрез е, техния авторитет или чрез известността си е, са станали символ на дейността на Европейския парламент е, в защита на правата на човека. Присъждайки наградата Сахаров, парламентът отличава изключителните дейности, които са извършени за насърчаване на права, на свободата на словото, борбата срещу нетърпимостта, фанатизма и омразата. Действайки по този начин, парламентът изразява своята убеденост, че основните свободи обединяват е, не само правото на живот е, и на физическа целост на тялото, но и свободата е, на убежденията и свободата на печата, които са едни от основните защитни валове срещу натиска върху хора, хората един от барометрите за отворено и демократично общество. Е, сега давам думата на госпожа Ева Жули, е, която е председател е, на Комисията по развитие, е, за да участва в откриването на днешното заседание. Благодаря, господин председател. Е, за мен е удоволствие да ви поздравя с добре дошли и да участвам в е, това важно заседание на Европейския парламент за представяне на нашите кандидати за присъждане на наградата Сахаров. Ние знаем, е, че в е, нашата вселена, в нашето ежедневие, символите са много важни и символът, който представлява тази награда е много силен е, предвид качеството на лауреатите от последните 20 години. За мен е удоволствие да констатирам, че 7 от 10 кандидати, били те личности или организации, са от развиващи се страни. Спазването на правата на човека е един от важните фактори за ефективно развитие. И така, И е, заради това ние се радваме, че избора на нашите кандидати е, съхраняват символичната стойност на тази награда. Сега давам думата на госпожа Отала, е, която е председател на подкомисията по правата на човека, подкомисия на Комисията по външни работи. От мое име и от името на моята подкомисия бих искал да представя кандидатите за наградата Сахаров от 20 години насам. Андрей Сахаров ни напусна преди 20 години и заради това днешната година е много важна. Ние обсъждахме въпроса е, с отговорника по правата на човека в съвета на Европа, за да може през декември при връчването на наградата да се организира специална церемония. За момента няма нищо конкретно. Само ви напомням, че на настоящия етап е, бяха направени предложения от поне 40 депутата или от политическа група е, само депутатите, на настоящия етап депутатите могат да подкрепят само един кандидат измежду предложените. председателите от групите трябва да посочат само един лауреат, бил той физическо лице, или организация, или сдружение, или юридическо лице, независимо от това дали има учредено юридическо лице или не. 16 септември беше крайния срок за представяне на кандидатурите. Секретарията получи 10 предложения и 10 предложения – отговарят на критериите, които са посочени в правилника за присъждане на наградата. Напомням ви, е, че сме ви раздали документ, в който има кратко представяне на всеки кандидат. Бих искала да прочета списъка на тези личности или организации, които са кандидати. И бих е, искала да дам възможност на всеки кандидат да се представи за 5 минути най-много. Е, кандидатите са следните. Е, доктор Изелдин Абуклаиш, Фундация Висенте Ферер, господин Давид Исак, госпожа Мариам Ламизана. След това колективна награда госпожа Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев от името на Мемориал и всички други защитници на правата на човека в Русия. После е представена а, фундацията Мемориал като цяло. Е, е, тъй като на два пъти Мемориал е предложена, трябва тези които са предложили на два пъти мемориал, трябва да намерят някакво решение до края на седмицата. Продължавам списъка. Доктор Денис Муквеге, после отец Тадеус Нгуен Ван Ли и още двама кандидата Шади Садр от името на Неда и накрая Роберто Савиано. Това са десете кандидата, за които има кратко представяне. Бих искала да дам думата на кандидатите, които в момента присъстват, или да дам думата на унези, които са предложили тези кандидати, за да представят тяхното предложение. Сега, по азбучен ред, двама депутати искат е, да предложат да представят кандидатите си. Искам да ви кажа, че има по 5 минути за представяне на кандидат. Затова гледайте часовника, гледайте хронометъра. За е, двете изказвания ще има 5 минути общо, защото ще бъде представен един кандидат. Бих искал да дам думата на тези, които са предложили доктор Изелдин Абуклайш. Госпожа Де Кайзер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Кандидатурата на доктор Изелдин Абуклаиш е представена от Ханс Герт Пьотеринг, моя колега от Народната партия, и Каролин Дюка, аз се изказвам от името на Ханс Герт и от мое лично име и после ще дам думата на групата на зелените. Е, искам да посоча за тази кандидатура, че за пръв път ще бъда много скромна и не бих искала да правя специални похвали, защото е, лицето говори само по себе си. Мисля, че всички е, тук видяха този палестински гинеколог в Газа, е, който е, стенеше при смъртта на двете си дъщери и е, кадрите на неговата мъка обиколиха света. Е, е, това, което може би не всички знаят, е, че Изелдин Буклаиш, който е гинеколог в е, Ивицата Газа, работи и в израелска болница и че е, след трагичната закупа на децата си, той продължи да работи в тази израелска болница, която даде на една от операционните си зали името на трите дъщери на Изелдин. Това е първо съдба съдба, която протича на място, за което се знае днес, че е един от центровете на Израел-Палестинския конфликт в ивицата Газа, окупирана от Хамас и която днес, въпреки военната интервенция, продължава да не получава хранителната помощ и помощта за възстановяване, която е необходима. Но отвъд човешката съдба, това е първо и преди всичко пътя, извървян от един човек. Председателя Пьотеринг и лично аз имахме възможност да се срещнем с Изелдин през март тази година, когато дойде в парламента. Искам да ви кажа, е, че аз е, съвсем сериозно говоря, но никога като парламентарист не съм се срещала с човека, който да ме доведе до сълзи, заради величието си, заради начина по който реагира на личната си трагедия. Е, това е, е човек, е, който ратува за мира и който иска да продължи да ратува за мира. И когато го питам как имате сила все още да се борите за възстановяване за мир и любов, предвид трагедията на семейството ви, той ви, ми отговори на мен, която съм известна като агностик, това е защото имам вяра вяра не просто на мюсулманин, а вяра, която е вяра на умерено вярващ той иска днес да има мир в Газа, защото днес в ивицата Газа, отвъд Хамас, има още по-екстремистски, по-фундаменталистски настроени групировки и които често прибягват и до престъпни действия. И за това, ако ние изберем Изелдин Буклаиш, ние не само ще пледираме за търпимост, за мир, любов и помирение между народите, но също така и ние ще дадем дължимото на един един човек, е, който направи от личната си трагедия знаме на мира. Е, той ще създаде фундация в самата ивица Газа за млади момичета в памет на дъщерите си, а също и в памет на съпругата си, която три месеца по-рано е загинала то ще създаде фундация, за да може, както той твърди, тези момичета да имат бъдещето, което собствените му дъщери не са имали. Не искам да говоря повече, защото лично аз се вълнувам много и за това бих искала моите колеги да се отнесат с възможно най-голямо внимание към тази кандидатура. Благодаря ви. Минути е, on käytettävissä siten, että Кил Kiil Благодаря. А сега остава една минута за госпожа Кил Нилсен. Да, благодаря. Зелените подкрепят организацията Мемориал, но също така част от нас искат да подкрепят доктор Або Лайш. Искам да кажа, че наистина символиката беше много силна в случая на този гинеколог. Заради ситуацията на децата, които страдат толкова много в Палестина. Над 300 деца загинаха по време на 22-та дни война в ивицата Газа. И измежду всички тези, цялото това мирно население, което загина, над 300 бяха деца. Знаете, че палестинците страдат много. Много от тях винаги са в затвор. Над 300 или 400 души винаги има в затворите. И страданието на палестинските деца е очевидно. Е, чрез този палестински лекар това страдание стана очевидно. И мисля, че той заслужава да получи тази награда заради всички тези родители, майки и бащи, които имат деца и които се надяват един ден да има мир за техните деца в района и които се надяват бъдещето да им донесе мир. А също така искам да ви напомня, че доктор Абуелаш не чака смъртта да отнесе дъщерите му, за да започне да се бори за мир. Той отдавна правеше това. Благодаря ви. Kiitos oikein paljon, rouva Благодаря, Кил Нилсен. Можем да преминем към следващият кандидат, фундацията Висенте Ферер. Предложението беше направено от е, господин Перело и 39 членове на Европейския парламент. Давам думата на господин Перело. Благодаря, госпожо президент. Госпожо председател. 40 депутати от Европейската народна партия и е, социалистите и демократите внесоха това предложение. Ние издигаме кандидатурата на неправителствена организация, но става дума за нещо а, повече. Предлагаме организация, която се бори за човешките права, за правата на малцинствата и то на онези малцинства, които са най-силно маргинализирани и които са най-силно засегнати а, в регионите в Индия, където се намират особено жените, които са маргинализирани в така двояко отношение. Първо по отношение на кастите и второ по отношение на това, че са жени. Тази фундация изисква спазването на човешките права и това е много важен момент. Тази фундация осигурява храни и жилища за милиони хора – и тя се бори за тези права, защото това са човешки права, права на хора, които е, са родени на този свят. И разбира се, тя подкрепя демокрацията. Беше казано тук, че в условията на демокрация могат да се провеждат избори, може да се говори свободно, да, но много хора нямат право на а, здравни грижи или на подслон. И е, това са основни права, е, като например правото на всеки човек да получава храна. Е, точно толкова важно, колкото и правото на свобода. Може би за първи път ние критикуваме голяма демократична страна като Индия, но става дума за економически, социални и културни права и те трябва да бъдат гарантирани там. Това са човешки права, които следва да се спазват. Много от вас познават фундацията. Това е, предложение отговаря на критериите, които следва да бъдат спазени за присъждане на наградата Сахаров. Със сигурност е, получавайки наградата Сахаров, това много би помогнало на фундацията да продължи да се бори за правата на маргинализираните младсинства, правата на хора, които принадлежат към едно младсинство и нямат вина за това, и то намирайки се на едно място в света, където не могат да упражняват тези права така, както другите хора. Ако една фундация не само признава права, но се бори за социалните, економическите и културните права на марганализирани групи от населението в света, аз мисля, че тя заслужава да бъде подкрепена от този парламент. Тази награда би укрепила основните категории на правата на човека и би помогнала на тази организация да продължи да изпълнява своите задачи, които са едни от най-важните в Индия и да продължи да защитава правата на младсинствата в света. Благодаря ви. Благодаря. Сега минаваме към третия кандидат. Господин Далит Исак. Това е третият кандидат в азбучен ред. Кандидатурата му е подкрепена от Ева Брит Свенсон от името на групата на Европейската обединена левица, Северната зелена левица, както и от Оле Шмидт и 31 други членове на Европейският парламент. Той ще бъде представен от господин Мариен. Благодаря ви, госпожо председател. Давид Исак е еритрейски журналист. Взе участие в е, борбата за независимост на родината си и за е, демокрация и свобода в Еритрея. Е, е страна, където има изключително много събития, страна, която е в конфликт с Етиопия. През септември 2001 година е публикувал в своя вестник писмо до различни министри, с които се иска реформа в Еритрея. Незабавно той е бил арестуван и продължава да бъде в ареста без присъда, а дори без обвинение. Положението е драматично и още през януари 2009 година с резолюция Европейския парламент поиска незабавното му освобождаване. Е, господин Пьотеринг, който тогава беше председател на Европейския парламент, изпрати писмо до президента на Еритрея, е, в което изрази дълбокото си безпокойство от влушаването на здравословното състояние на Давид Исак и с което настояваше за незабавното му освобождаване. 1987 година Давид Исаки е бил политически беженец в Швеция, поискал е гражданство и 1992 година е, е получил шведско гражданство, така че той има двойно гражданство на Европа и на Еритрея. И, както казах, е, това е типичен пример за Африка, която претърпява много промени, която се бори за свобода и социално развитие, но която е изправена пред е, безмилостни режими и е, която не прощават на хората, които се борят за е, свобода и демокрация. Ето защо, е, ако му присъди наградата Сахаров, Европейския парламент е, ще е, е, присъди един символ на всички африкански граждани, е, които е, са лишени от свобода в родината си. Е, знам, че всички останали кандидати са достойни, но Давид Исак отговаря на всички условия, за да получи тази награда и се надявам всички останали групи в Европейския парламент да го подкрепят. Благодаря ви, господин Майер. Е, е, председателя Пьотеринг беше е, писал писмо до президента на Еритрея. Аз отново се искам да изрази гордостта си е, от смелата постъпка на председателя на един парламент и искам специално да му изразя благодарност. Следващия кандидат е предложен от Франческо Сперони от името на групата на Европа на свободата и демокрацията. Заповядайте, давам ви думата за представяне на кандидата. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма радост да представя тази кандидатура. За мен тя е от особено голямо значение, защото Мариам Ламизана – се занимава с проблеми, които са свързани с една тъжна тема в някои африкански страни. Това е жена, която е заемала важни политически и социални постове. Тя работи в Африка – и се бори срещу а, усъкътяването на гениталиите на жени. Това е практика, която няма никаква религиозна основа, обаче от нея страдат много момичета. Едно изследване на ООН посочва, че а, 140 милиона жени са засегнати от а, тази практика и посочва, че около 3 милиона жени годишно все още са изложени на опасност да им бъдат усъкътени гениталиите, което може да има за тях много тежки здравни последици. Тази практика се изпълнява без всякакви здравни грижи и, и има много тежки здравни последици е, за тези млади жени и момичета, дори е, понякога смъртен изход. Мариана Ламизана е министър по социалните въпроси в Буркина Фасо и председател на а, е, един а, е, африкански комитет, а, е, който се бори срещу усъкътяването на гениталиите на жените. Този комитет обединява 20 държави и в момента той вече е представен в 28 африкански държави. В тази мрежа работят 15 европейски държави, освен това Штатите, Япония, Нова Зеландия. Става дума за е, социална дейност е, на Мариан Ламизана, която винаги е намирала консенсус и е водила до е, консенсус в Буркина Фасо вследствие на нейната дейност до голяма степен спадна тази практика, намаля тази практика за усъкътяване на гениталиите на жените и накрая искам да кажа нещо, което според мен е особено важно. Не само тук става дума не само за защита на а, тялото на жените. Тук става дума за защита на техните права. Жените имат определени права не само здравни, но и културни и социални. това е много важна много важен момент, ако ние желаем да имаме а, един справедлив свят, ако желаем да имаме равнопоставеност между половете, аз мисля, че това е един много важен принос не само за социалното и економическо развитие, но и за културното развитие на нашия свят. Знам, че обикновено тази награда се присъжда на борци за човешки права, които се борят срещу политическо потисничество. Тук не става дума за политическо потисничество. Тук става дума за потисничество по полов признак, потисничество на жени. И е, е, просто на жените се отказва правото е, на е, ненакърнимост на а, човешкото тяло. Според мен а, тази жена оказва голяма помощ а, на всички онези, които се борят за основните права на човека и онези страни, които все още следват такива практики, трябва да осъзнаят, че съществуват такива права и могат да вземат необходимите правни мерки, законодателни мерки, за да се забранят подобни практики. Това би укрепило човешкото достоинство и за това аз искам да призова колегите, членове на Европейския парламент, да гласуват за тази кандидатура. Благодаря. Благодаря, господин Провара за представянето на тази кандидатка. Следващото предложение госпожа Людмила Алексаева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. Те са представители на организацията Мемориал и също е, други е, борци за правата на човека в Русия. Даниел Кон Бендит е, е един от носителите на това предложение. Искам да дам сега думата на госпожа Хармс, за да представи кандидатите. Благодаря, госпожо председател. Предложението, което внесохме и което е малко по-обширно, първо искам да го обоснова е, с дискусията, която се провежда в момента в Германия. В Германия от известно време се провежда една редовна дискусия свързана с е, обединението на Германия преди 20 години. Точно днес, е, преди 20 години, бившият външен министр на Федералната република за първи път е, е, говори пред е, е, онези, които са намерили обежище в посолството в Чехия. И от тогава започна и процеса на европейското обединение и аз съм много щастлива от този процес, обаче не мога да бъда щастлива, когато гледам целия континент и състоянието на демокрацията, правото и правата на и гражданските права Моята парламентарна група винаги е имала голяма симпатия и е подкрепяла всички в Европейския съюз и в Брюксел за изграждане с добри, на добри стабилни отношения с Русия, с Руската федерация. Това, което на нас не ни харесва е, е състоянието на правата на човека там, потъпкването на гражданските и на човешките права, също е, и в е, страните от Кавказския регион. И ние смятаме, че именно защото усилията за стабилност и сигурност – на големия европейски континент са важна задача, важна задача и на шведското председателство. За това за нас в парламента трябва да бъде много важна задача да подкрепяме правата на човека и борците за правата на човека в Русия и Чечения. Убийството на Ана Политковска беше много обсъждана тема от нас. Също хладнокръвното убийство на госпожа Естемирова, което беше скоро, трябва да бъде предмет на нашите дискусии. По тази причина ние смятаме, че през тази година наградата Сахаров трябва да бъде присъдена на борци за човешки права, които сега ще представя по-подробно, и на организацията Мемориал, която е, така да се каже, гръбнака за дейността на борците за правата на човека в Русия. Ние бихме а, присъдили а, тази награда с удоволствие през тази година на госпожа Алексеева. Тя е една от най-известните жени, които се борят за правата на човека в Русия и аз мисля, че нейната дейност трябва да бъде особено подчертана. Трябва да се посочи, че тя е започнала още по времето на Съветския съюз и а, то в едно време, когато безусловно е действала системата ГОЛАК и тогава още тя се е борила за правата на онези, които са били в лагерите, работила е заедно с Сахаров за спазването на правата на човека тогава и е продължила тази своя дейност в днешна Русия. Господин Ковалев още през 1969 година е основал организация за спазване на правата на човека, тъй като е смятал, че трябва да се следват принципите на Хелзинки и в Съветския съюз. Аз мисля, че и той е, поради дългогодишната си дейност, поради историята на своята дейност е, във връзка с процеса от Хелзинги заслужава тази награда. Господин Орлов, като настоящ е, председател на мемориал, заслужава особено голяма подкрепа като личност. Мемориал, според мен, със своя архив, със своята работа, свързана с историята а, и а, намираща допирни точки с човешките права, трябва да получи тази награда, но а, подчертавайки дейността на а, тези отделни личности, според мен, ние още повече ще а, имаме основание да им присъдим тази награда за това, защото те наистина се борят за един сигурен континент. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Хармс. Имаме още една кандидатура, която е в почти същата насока. Става въпрос за организацията Мемориал. Тя е номинирана от Сариус Волски и 59 други членове на парламента. Давам думата на господин Сариус Волски. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да кажа, че самият Сахаров, Сахаров беше първият, който беше начало на тази организация Мемориал. И Всъщност, тия, двете, тия две предложения, заедно с това на госпожа Хармс, трябва да бъдат следи. Разбира се, това е мнението и на госпожа Хармс, а също така и на господин Комбендит. И целта е наградата достигне, да достигне до мемориал и до Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. Олег Орлов е председател на организацията. И естествено, не само до тях, но и до всички останали защитници на правата на човека. Именно за това аз предлагам да слеем двете кандидатури и всички тези хора представители на мемориал да бъдат поканени тук. Разбира се, както вече казахме, освен символичната си стойност, наградата Сахаров е, е много ефективен инструмент на политиката на Европейския парламент и служи за потвърждаване и подсилване на приоритетите във външната ни политика. Ние тази година трябва да наградим кандидат, който не само да отговаря на критериите, но който също така може да получи съвсем спокойно нашата подкрепа за своята борба в партньорските ни отношения. И кандидатите могат да бъдат номинирани по всички права в член 2, било то защита на правовата държава, на човешките права и други. Също така се присъжда награда за, например, защита на историческото наследство, такъв е случай с мемориал, а също така и с подпомагане на различни категории хора в Руската федерация, например малцинства или вътрешно преселени хора и други. Тази неправителствена организация следи и докладва за ситуацията в така наречените горещи точки в Руската федерация. А също така и в съседни страни, като например Грузия, Молдова, Украина, Северна Осетия, Ингушетия, Азербайджан и в самата Русия, разбира се, и други. Тази организация може спокойно да с нейният регламент може да се включи напълно в нашите правила за външна политика. Например, подсилване на съзнанието спрямо а, насилието и спрямо бившите тоталитарни режими, а също така защита на човешките права. Тази организация напълно подкрепя нашите цели. Целите ни в политически план, в план защита на правата на човека. Мемориал е партньор и приятел, защото тя се основава на същите, тази организация се основава на същите ценности като нас. Ние имахме резолюция през 2008 година относно насилието извършено срещу бюрото на мемориал в Русия и а, конфискуването на различни документи на мемориал. Но тази година активистът на мемориал Наталия Вичня беше убита и мемориал беше принудена да престане своята дейност и много от сътрудниците бяха преследвани. Но и дори, всъщност, Мемориал и Вестника, в който те публикуваха новия газета, бяха ам, изпратени пред съда. Ние трябва да действаме. Трябва да използваме дадената ни възможност с наградата Сахаров и да подпомогнем Мемориал в тяхната трудна задача. Да, бихме могли да ги подпомогнем в тяхната тежка битка. Да, това е нашето морално задължение. Благодаря. Kiitos oikein paljon, herra. Благодаря. Благодаря на Сарио Саволски за това изчерпателно представене на кандидатурата на мемориал. А сега кандидатурата на доктор Денис Муквеге, представена от Гифър Хофштадт от името на групата на Алианса на либералите и демократите на Европа. Благодаря, госпожо председател. Първо, е, бих е, е, искал да изразя своето почитание към всички велики личности, които защитават човешките права и свободи. Аз се радвам много, че днес се споменава името на Сергей Ковалев и на Мемориал, защото той е не само хуманист, но и защитник на правата на човека, който е достоен за самия е, Сахаров. Като координатор на групата аз имам удоволствието и привилегията да представя избора на нашата група на някой, който е, стана нашия първи избор и който спечели нашия вод. Имахме 10 е, кандидата с електронно гласуване в интернет и групата АЛДЕ избра на първо място доктор Денис Муквеге аз мисля, е, че е, едва ли е необходимо е, е, да повтарям това, което вече беше казано за него. И искам да цитирам, което беше казано в е, Конго, където е, изключително много жени са изнасилвани всяка година. Той е хуманист, лекар, гинеколог и той е основател и ръководител на болница в Букаво, Демократична република Конго. Той иска да възстанови е, е, хирургия на е, вагината и помага на жени и на жени, които са били жертви на изнасилване и на сексуално насилване. От 1999 година в болницата той се опитва да възстановява хирургията и лечение на жени и момичета. И е, за него обаче работата става все по-трудна и той се опитва да обучи медицински сестри, гинеколози и акушиери и е, той възстановява възстановяването на е, вагини в болница в Беба. От януари 2009 година той е, получи много международни награди е, в е, работата си с жертви на сексуално насилие в Демократична република Конга. Например, наградата на 2009 година на ООН за, човешки права, а също така беше избран и от Нинергийски траст за насърчаване на човешките права. Това, което е много важно е, чрез тези награди се привлича вниманието му върху него. Той е, е, всъщност се бори срещу епидемичното сексуално насилие в източната част на Демократична република Конго, защото <clears throat> там непрекъснато има изнасилване на млади момичета, защото това е начин да се упражни тероризъм и е, гражданското население да бъде принудено да напусне родните си места. И е, нашата група АЛД е, всъщност избра изключителен хуманист, лекар и защитник на човешките права и за това за мен е удоволствие и чест да е, го представя и да помоля колегите да подкрепят неговата кандидатура. Благодаря ви. Така. И слушахме е, защитата на кандидатурата на доктор Денис Миквеги. Е, сега ще чуем представенето на отец Тадеус, е, представен от господин Галер и 44 е, членове на Народната партия. Господин Мале... Габлер има думата. Heute die Kandidatur des 63 аз е, днес ще представя кандидатурата на 63-годишният вьетнамски католически свещеник Нуи Фани. Господин Ван е, Ли в момента се намира в единична килия, излежава 8 годишно е, наказание лишаване от свобода в Базал, в северната провинция Намха. От 70-те години той като цяло е бил преследван за мирната си критика на политиката на правителството и е, за защитата на свободата на, на религиозните свободи, а също така и е, за това, че се е борил за е, човешките права и е, правото е, на е, свободно слово. Е, той оказва е, съпротива без насилие. Е, още през 1977 година осъден на 20 години лишаване от свобода. Е, защото е публикувал две есета, които а, представят как се потискат религиозните свободи. Няколко месеца по-късно той бива освободен, но, е забранено, но му е забранено да упражнява професията си и освен това той е изпратен, е, интерниране всъщност, защото и тъй като отказва, през 1983 година, осъден на 10 години затвор и 3 е, години условно и след това през юли 1992 година е, е освободен от затвора. От тогава той се намира под е, полицейски надзор и през следващия период продължава да се бори за свободата на словото и свободата на религиите. През май 2001 година е, е дал е, е направил изказвания в е, Конгреса на САЩ и на 17 май по-късно, един ден по-късно е задържан отново и през октомври 2001 година е осъден на още 15 години лишаване от свобода. Възоснов поради международния натиск той е бил освободен и е, след това през 2006 година заедно с други лица е издал манифест за свобода и демокрация във Виетнам, който става по-късно известен като манифест блок 8406, заедно с други свещеници през 2006 година е, започва да издава а, едно списание а, нелегално го издава и а, след това участва в а, Прогресивната партия на Виетнам за този манифест на 30 март 2007 година. Той е осъден на още 8 години лишаване от свобода. По време на процеса а, в интернет а, се излъчват кадри а, на които се вижда как той говори и когато казва долу комунизма, се вижда как му запушват устата, е, но е, между другото тези кадри вече са известни в целия свят. Господин е, Ван Ли на 2 септември 2009 година не попада под амнистията, обявена от правителството. Заместник министъра на обществената сигурност казва, цитирам на английски, е- и тъй като той не е променил а, мнението си, а, що се отнася до демокрацията и свободата на словото, не попада под действието на тази амнистия. Господин Ван Ли още през 1983 година е признат от Amnesty International като а, затворник, а, а, задържан за убежденията си и а, той а, винаги е водил своята лична а, мирна борба без насилие в подкрепа на демокрацията и е изпращал ясни сигнали в Виетнам и е подкрепил демократичните сили там. Благодаря. Kiitos oikein paljon, herra Gaaler. Благодаря, господин Галер. Благодаря за кандидатурата, която представихте на отец Тадеус Нуген Ван Ли. Следващата кандидатура е Шади Садр от името на Неда и иранските граждани, борещи се за спазване на правата на човека. Тази кандидатура е направена от Мариете Шаке и Барбара Локбилер и 38 други членове на Европейския парламент. Давам думата на госпожа Шака и госпожа Локбилер, за да представят кандидатурата. Първо, госпожа Шаке. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха тази кандидатура. Особено искам да благодаря на господин Александър Алваро. Това е кандидатура, която защитава гражданите. През миналото лято всички знаете, че много ирански граждани излязаха на улицата, за да протестират за свободата на словото. Госпожа Садър беше измежду тези, които естествено излязоха и си понесоха последиците с всички мъчения, затвор и така нататък. Тя е символ на безкрайните ирански протести и а, представя младата жена, не да, която загуби живота си в тези протести. Снимките по YouTube, по различни други медии, интернет медии обиколиха целия свят. И това е, може би, първи пробив след дес, десетина години диктаторство. Разбира се, тези хора, които протестираха, платиха много висока цена, но насилието и неспазването на човешките права в Иран са ежедневие. Нека да дам няколко примера. Извинете ме, ако бъда много подробна в това описание и понякога понякога картините не са красиви. Жените които биват обвинени в изневяра, няма да имат втори шанс да се оправдаят. Те биват малтретирани жестоко в Иран. И също така госпожа Шади Садър е адвокат и е защитавала най-тежките случаи, в случаите на жени, които са обвинени в тежки престъпления, а също така тя работи като доброволец. И тя непрекъснато се борила за, по, за равенство и за а, повече уважение спрямо жените. На лист и адвокат едновременно с това, и едновременно с това организира заседания, събирания, за да обучава жените какви са техните права. Мисля, че награждавайки се Сахаров представител на иранското гражданско общество, това ще бъде много добро начало и много добър символ за цялото иранско общество. Благодаря. Yeah. Благодаря ви, госпожо Шакър. Сега давам думата на госпожа Лох Вилер. Аз е, подкрепям предложението наградата Сахаров да бъде присъдена на госпожа Шади Садър, защото за първи път ще бъде връчена на лица от Иран. Както чухте, е, ние подкрепяме е, нейната смелост, нейната издържливост и нейната интелигентна и много добра стратегически обмислена борба срещу нарушението на човешките права. Тя е наистина една много подходяща кандидатка за тази награда, но не само това. Трябва да посочим също, че госпожа Шади Садър се намира под непрекъсната заплаха. През юли тя беше нападната и бита. А ако наградата тази година бъде присъдена на лице от Иран, това ще стане във време, в което много хора от иранското общество се борят за гарантиране на конституционните им права и на човешките им права. Ние сега четем много за иранската ядрена програма, но много по-малко медиите отразяват колко широко е разпространен протеста и е, исканията за спазване на основните права в Иран. Това не означава обаче, че тези протести са стихнали точно обратното. Ние виждаме страна, която се намира на исторически кръстопът, защото за първи път от последните 30 години може да се говори там за масово движение, което а, се радва на широка подкрепа във всички слоеви и групи на обществото, най-вече сред младите. И хиляди жени и мъже от всички възрасти излизат на улицата и рискуват много своята свобода и своя живот. И ако а, присъдим наградата Сахаров на а, една толкова известна личност като госпожа Шади Садър, а, това ще бъде един ясен знак за подкрепа и солидарност с всички онези, които а, в Иран се борят за своите а, права, а, право на събранията, право на а, м, свобода на словото и а, рискуват при това много. Благодаря. Благодаря на госпожа Лок Билер. Госпожа Шаки и госпожа Лок Билер представиха кандидатурата на Шади Садър. И така, по азбучен ред, стигаме до десетия кандидат Роберто Савияни. Госпожа Алфано и 39 други членове на Народната партия представят неговата кандидатура. Госпожо Алфано, имате думата. Благодаря. Благодаря на всички колеги. За мен е чест да представя Роберто Савиано и всичко това, което той представлява. Всички останали кандидати естествено също заслужават наградата. Той е италиански журналист и писател, който миналата седмица навърши 30 години. Той написа изключителна книга и след като написа книгата, Камората в своята цялост го осъди на смърт. И от тогава, както той самия казва, живее в клетка, той вече не принадлежи на света, не може да прави каквото и да било, е, може само да споделя мигове с охраната си. Бих искал да цитирам две изречения от Реперто Савиано, и освен това, ние решихме, че трябва просто да прочетем какво пише млада жена от Сицилия, защото всичко, което правим, трябва да бъде обърнато към младите, може би в още по-голяма степен. Е, Фурчела е на 14 години. 14 години Е, да живее на тази земя означава само да свеждам поглед. Това, което искам да кажа, е просто да го изкрещя. Аз съм Моника, аз съм на 13 години, живея в Южна Сицилия, която продължава да свързва е, с мафията. Не съм я виждала, но чувам да се говори за нея. Гледала съм филми и предавания за мафията и най-вече хората, които мафията убиваше. Когато е убит някой, всички се вълнуват, но след погребението забравят какво се е случило. В училище ми казаха, е, ние сме свикнали с това и това вече не ни очудва и затова се чудя как може да свикнеш с злото. И е, не съм чел книгата е, на Савиано, но миналата година четох филма по книгата. Сега проявявам любопитство и прочетох книгата и бях силно впечатления, защото разбрах, че след като е написал книгата, Роберто за цял живот е осъден на смърт от камората. Живее в клетка и никога повече няма да бъде свободен. Е, хората, които споделят неговия живот, неговия страх и неговите мисли, е, са тези, които го охраняват. Аз мисля, че е, всеки ден на много хора е, той дава голяма надежда. И ако Роберто Савиано спечели наградата Сахаров, ние всички млади хора ще спечели много и клетката, в която живее, ще може да се отвори. Надявам се да може да заживее един ден нормално, да има деца и внуци и също да води децата си на училище аз с и внуците си на училище. Аз съм внучка на журналист, който беше убит от мафията. Той никога не е водил на училище, така и не го познавам. Мисля, че е, Роберто Савиано е, трябва да може да излезе от своята изолация и да има надеждата да може да пише пак. Благодаря, госпожо Алфано. И така, стигаме до етапа, в който вече изслушахме представенето на десете кандидатури, Всички кандидатури бяха добре аргументирани. Имахме възможност да обсъдим накратко. Всички бяха кратки, както бяхме поискали. Госпожа с госпожа Декайзер искат да вземат допълнително думата и се надявам, че всички ще говорят кратко. Господин Ландсбергис. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека да ви кажа, че аз лично е, заставам зад е, кандидатурата на Сариус Болски и а, е, представителя на мемориал, която беше отвлечена и убита в Чечня. Тя беше отдадена на своята дейност и беше заплашвана от местният лидер Кадиров. Както знаете, господин Кадиров днес едва ли не е герой в Русия и Въпросната представителка на Мемориал беше номинирана за Сахаров преди доста години. И след като се водеха дебати в групата, се реши да се даде предимство на Украинската организация за независимост. А пък господин Ковалев получи медал Робърт Шуман. Днес обаче, мисля, че ще е добре да дадем наградата на мемориал, но въпреки всичко, загиналите няма да са тук. Сергей Ковалев и останалите му сътрудници все още са живи. И е, мемориал все още съществува. Въпреки, че е изгонен от Чечня, а също така, въпреки, че е преследван, тероризиран в е, Русия. Така че, ако имаме възможност да изразим нашата подкрепа за тези смели и всеотдадени хора, мисля, че можем и трябва да го направим. Общата кандидатура на мемориал и на някой от най-видните им личности си струват. Моля, помислете да подкрепите тази кандидатура. Благодаря ви. Благодаря, господин Лансбергис. А сега ще поискам от вас да говорите още по-кратко, за една минута само, защото имаме още една точка в дневния ред. Дам думата на госпожа Декайзер. Благодаря, госпожо председател. Само кратка информация социалистическата група не представи кандидат от името на групата. Ние имаме друг кандидат. Но, тъй като бързахме да съберем подписите, нямахме време да подпишем съвместно кандидатурата на госпожа Шади Садра, предложена от господин Питела. И също така искам да кажа, че част от социалистическата група ще подкрепят Шади Садра поне в първото гласуване. Благодаря. Благодаря, госпожо Декайзер, казва председателката. Господин Мауро. Си, грация, президенте. Онестаменте... Благодаря, госпожо председател. Ако трябва да бъда честен, не мога да бъда особено критичен, защото тези личности, които са предложени с такива високи качества, че от това може да се а, съди, че от друга страна пък нарушенията на правата на човека са много големи, което не ме прави особено щастлив. Аз разбирам, че има места в света, където нямаме интереси и за нас това изглежда нормално. Това е, беше казано от господин Гала. Галер. Например, от години се говори за Виетнам. Тук си мисля, че има ситуация, която се подобрява непрекъснато и затова мисля, че наградата Сахаров може да бъде един чудесен инструмент точно за подкрепа на такова развитие. Господин Шмидт, една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да призова да, да подкрепим кандидатурата на Долит Исак, който е затворен от септември 2001 година. Ситуацията е ужасна. Ние дори не знаем в какво състояние той е. Доколкото знаем, той е тежко болен. Така че, колеги, изчитам че, поне доколкото знам, той е единственият европейски гражданин, който е в затвор за това, че е използвал основното си право да говори свободно. Тоест, той е бил в затвор 8 години и е европейски гражданин. Семейството му е в Гьотеборг и не знае абсолютно нищо за него. Мисля, че наградата Сахаров може да му помогне и дори да го освободи от ужасната му съдба. Благодаря. Благодаря, господин Шмидт. Нека все пак да кажем, че господин Савиано също е гражданин на Европейския съюз. А сега Госпожа Муниц. Аз мисля, че всички кандидатури са чудесни. Някои особено много ме развълнуваха. Зад всяка една от тях има по една драма и всички заслужават наградата, но мисля, че този инструмент на Европейския парламент трябва да се използва за кандидатура, която отива отвъд конкретната личност и която е, е, е би, и чието ефект би се умножил за много хора и би се отразил на много хора, които са решени от основни права и е, които биха могли да се възползват в по-голяма степен, отколкото само една личност, колкото и да е страда тази личност. Фундация Висенте Ферер засяга много жени в Индия и смятам, че наградата по този начин ще бъде присъдена на повече хора, отколкото на една на единствена личност. Благодаря ви госпожо Мюнос, за това изказване. Трябва да е, приключа списъка на ораторите. Благодаря. За мен е, е съществува мъката на избора. Аз лично подкрепен палестинския гинеколог, който беше предложен от е, господин Петеринг и госпожа Декайзер. Още повече, че това е, ни дава възможност да дадем е, още един шанс на мира там групата на социал-демократите, е, която аз е, ръководя, аз е, мога да ви кажа, че в една от нашите срещи се запознахме с представители на мемориал в Москва. Много ценя тяхната работа и искам да спомена, за да изясня още веднъж, че ако изберем един, това не означава, че отхвърляме друг. Просто кандидатите наистина са много добри и са много. Това просто исках да посоча. Благодаря, господин Свобода. Това беше много интересна и важна забележка. Напълно сме съгласни. И последното изказване, господин Шулц. Аз мога напълно да подкрепя думите на преждеговорившия господин Свобода. Наистина всеки от предложените по, по, заслужава да получи наградата Сахаров, но а, трябва да спазваме критерии, с които от една страна признаваме голямото постижение на тези хора, а от друга страна трябва да следим какво в политически ефект ще има присъждането на тази награда. Серийните убийства на журналисти, например, поставят на острието на ножа едно гражданско общество и хората, които са имали смелости в миналото в такава ситуация да се борят за човешки права, трябва да бъдат отличени. Аз идвам от опозицията в ГДР и ние успяхме да направим тази мирна революция, защото тези съветски дисиденти съществуваха тогава. Те формираха групата Хелзинки и в крайна сметка стана възможна мирната пееща и кадифе революция и за това аз предлагам да се даде наградата именно на тях. Благодаря много, господин Шулц. И така, сега, за да обобщя, искам да ви напомня процедурата. Е, как ще продължат нещата? Е, има показателен вод по списък от трима кандидати. Гласуването ще стане следващата седмица на 6 октомври в Брюксел при съвместно заседание с Комисията по външни работи и правата на човека при закрити врати. В последствие на 22 октомври ще гласуваме в Страсбург и лауреатът ще бъде поканен да е, се представи на 14 октомври в декември в Страсбург. 14 декември е важна дата, защото точно тогава ще се навършат 20 години от загубата на доктор Андрей Сахаров и окон... на... на... парламентът ще направи необходимото, за да привлече вниманието на средствата за масова информация върху лауреата на наградата Сахаров за работата му за защита на правата на човек за, с радост виждам, че е, от година на година стоеността на наградата в света нараства. Благодаря ви. Е, Бл... За мен беше особена радост е, да изслушам представенето на кандидатурите. Остава ни трета точка от е, нашия дневен ред. Нашите комисии съвместно решиха да отправят устен въпрос към съвета, свързан с подкрепата на демокрацията в външните ни работи. Това е устен въпрос на три европейски комисии, на три комисии на Европейския парламент. АФЕТ, развитие и право. Шведското председателство даде приоритет а, на демокрацията във външните връзки и Швеция като председател на съвета смята, че трябва да се получи нещо последователно, за да се види по какъв начин Европейския съвет може, съюз може да насърчава демокрацията в света. На 6, на 10 октомври ще бъдат изготвени заключенията по темата и е, трябва да има хоризонтална работа по трите стълба, за да видим по какъв начин в най-голяма степен можем да насърчаваме демокрацията. И заради това решихме да зададем общ въпрос от името на три парламентарни комисии. Депутатите от трите комисии приеха текст в понеделник на 28 септември. Е, сега няма да се спирам на подробности по текста. Може би съвместно можем да гласуваме този устен въпрос, за да може да се включи той в дневния ред на работата на съвета. Приемате ли да приемем този устен въпрос? Няма възражение. В такъв случай този устен въпрос ще бъде зададен на съвета. Четвърта точка от дневния ред. Разни. Няма. Благодаря ви. Закривам заседанието. Uno, dos, uno, dos.